Okay, uh, we begin by the vote. Колеги, започваме с гласуване по точка 20. Отговорност, обещетение и финансово обезпечение. So, I understand you have your voting cards ready. Разбирам, че сте готови с картите си за електронно гласуване. Компромисно решение е едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. нв 4 за, против? Въздържали се? Видях само четири вдигнати ръце. Още веднъж за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 <clears throat> за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, Приема се. 44 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46 за. Против. Въздържали се. Може ли да гласуваме още веднъж? we vote on 44 electronically, please. 46, yeah, 46. No, we, we check 44. 44. Electronically. Проверяваме електронно изменение 44. 44. 44. Гласуваме изменение 44. Ще изчакаме госпожа Дълво. Отхвърля се. 46 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 48 за. Против. Въздържали се. Нека да гласуваме електронно по 48 изменение. 48 изменение гласуваме. Приема се. Изменение 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50 за. Против. Въздържали се. Приема се. Енви 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 52 за. Против. Въздържали се бих казал, че се отхвърля, но ви предлагам да гласуваме електронно Изменени 52. Приема се. Пятдесет и трето изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 55 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се, 54 за, против, въздържали се, отхвърля се, 56 за, против, въздържали се, отхвърля се, 57 за, против, въздържали се, приема се, NV13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 65 изменени за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно, моля ви се. Изменение 65.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 против, въздържали се, отхвърля се. NV18 за, против, въздържали се, приема се 17 за, против, въздържали се, приема се 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромисни изменение 5 за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се. Приема се. NV 8 за, против, въздържали се. Приема се. Изменени 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено. Нека да гласуваме 84 електронно. 80 86 за, против, въздържали се, отхвърля се, 88 за, против, въздържали се, отхвърля се, 23 за, извинете, 23 и 88 са идентични и няма да гласуваме. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение Изменение номер 5. За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 въздържали се. Може ли да проверим 15-то изменение? Приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против,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 Извинявам се, поправя се председателят. Отхвърля се. 22. За. Против. Въздържали се. Това мисля, се, че се отхвърля, но нека да проверим изменение 22. So it's adopted. Приема се. 23-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се. Сега, извинете, нека да гласуваме електронно. Изменение номер 3. Приема се. NV1 за, против, въздържали се. проверим и изменението NV1. Приема се. Нека да гласуваме сега за доклада в неговата цялост. Електронно гласуване. Приема се. Поздравление за господин Радев, който не присъства. Сега гласуваме докладът на господин Хрисогонос, прилагането на Европейската заповед за плащане. Изменение номер 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 31 за. Uh, uh, Извинявам се, от тази страна на залата не работи а, машината за гласуване на господин Коферати. Председателят, може ли да седнете на друго място? Okay. So, 31... Изменение 31. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 32. За, против, въздържали се, приема се. Номер 9. За, против, въздържали се, приема се. 35. За, против, въздържали се, приема се.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 Приема се 51 изменение за, против, въздържали се. Приема се 52 е оттеглено. 54 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 55 за, против, въздържали се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим електронно изменение 28. много малко гласове се отхвърля. You have a problem with the voting machine? Имате проблем с uh, отчитането на гласа си. Е, е е Аз съм да кажа, че съм гласувал. Draft report as Гласуваме електронно за целият доклад и се приема с мнозинство. Поздравления за господин Хризобанус. Сега гласуваме доклада на господин Дюран, декларации за интереси на членовете на комисията. Компромисно изменение Б. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 25. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение Си. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се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 Изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против. А, извинявам се, 51 50 И първо отпада, 52 се оттегля. Компромисно изменение К за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение G за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се. А, извинявам се. То отпада, казва председателят. Okay, 57 falls. Sorry for that. Значи 57 отпада, изменение 59. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение H. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение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 Параграф 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 4. Точка А. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Точка Б. За. Против. Въздържали се.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 Точка А. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15 Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15 С. За. Против. Въздържали се. Може ли да гласуваме електронно 15 С? Приема се. 15D. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15E. Е. За. Против. Нека да гласуваме електронно параграф 15. Буква Е. Приема се. 15F. За. Против против, въздържали се, приема се. 15 G за, против, въздържали се, приема се. 15 H за, против, въздържали се, приема се. 15 I за, против, въздържали се, приема се. 15J за, против, въздържали се, приема се. 15K за, против, въздържали се, приема се. 15L за, против, въздържали се, приема се. 15М за, 15М отпада, извинявам се. 15Н за, против, въздържали се, приема се. 15 О за, против, въздържали се, приема се. 15 Пи за, против, въздържали се, приема се. 15 Q за, против, въздържали се, приема се. 15 Р за, против, въздържали се,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 против, въздържали се. Приема се 8 за, против, въздържали се. Приема се 9 за, против, въздържали се. Приема се 11 за, против. Нека да гласуваме електронно по изменение 11. Приема се. 12-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 за против. Може ли да гласуваме електронно изменение 17? Adopted. Приема се. Не ми изглеждаше така. Изменение 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 19. За. Против въздържали се, отхвърля се. Точка А, конт за, против, въздържали се. Точка от преамбила А. Гласуваме електронно. Приема се. Точка от преамбила Б за. Против. Въздържали се. Приема се. Откът се. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме електронно за целия доклад. Приема се. Поздравления! Поздравление за господин Дюран. Сега преминаваме към гласуване на доклада на госпожа Комодини Какия. Последователна политика на ЕСА по отношение на културните и творческите индустрии. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение за, против, електронна проверка. Очаквам още двама души да гласуват. Отхвърля се. 6 за. Против. Отново електронна проверка. Adopted. Приема се.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 48 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. ето е като цяло, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Очаквам още двама души да гласуват. And oh. you, could you move forward? Could, can you uh, move to another seat? Бихте ли се преместили на друго място? Okay, okay. But you are in favor. Но вие бяхте за, нали? Значи приема се. Поздравления за госпожа Комодими. Моя доклад за общо преразглеждане на правилника за дейността на Европейския парламент. prepared? Готови ли сте? Седемдесет и осмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се първо изменение за, против, въздържали се, приема се, две за, против, въздържали се, приема се,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 Приема се. Поздравления отправен към самия себе си, като докладчик. Сега е едно единствено гласуване. 25-та точка. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. that has been adopted. Приема се. 27 точка. Отново електронно гласуване. And that has been also... Приема се. Поздравления. Приключихме с гласуването. Уважаеми колеги, за съжаление, закъсняваме с графика. С половин час вече закъсняваме. Искам да се извиня на професор Филип Дюпишон, генерален секретар на Сдружение Анри Капитан, който ще представи проекта за бъдещ Европейски кодекс по търговско право. Приветстваме също с добре дошли Пон Безелон, предприемач, и Дени Ле Зюре, също предприемач. Уважаеми гости, сега ще ви дам думата. И искам да ви помоля да говорите по-кратко от предвиденото, за да можем да наваксаме загубеното време. Зная, че не е много любезно от наша страна. Така или иначе, ви давам думата. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, членове на комисията, казвам се Филип Юшо професор в на Сорбона и генерален секретар на асоциацията Ари Капитан. Извинявайте, може ли да отидете някъде друга да казва председател и там да говорите? Нашата асоциация присъства в някъде около 30 държави извън както на по-безлонно. Е, всъщност вдъхновителят на тази организация. Това, за което ще говоря, е един кодекс е, за търговско право в Африка. Той всъщност представлява предприятията и гражданските организации. Всъщност това е гражданска организация Пол Безон – който е до мен. Смятат, че можем да работим в посока към търговски кодът. Имам някакви хипотези, че еврозоната не може да продължи да се развива без обща юридическа рамка, без едни и същи правила за играта за предприятията. След Брекзит, след разтърсванията в Европа, да се питаме дали един проект за европейско търговско право може да помогне за развитие на изграждането на Европейския съюз. Всъщност, съвсем накратко, работата на нашата асоциация Опитваме се да синтезираме европейското право по 12 аспекти. Опитваме се да синтезираме европейското право в следните области. Право, пазарно право, на, след това право на електронната търговия, право на дружествата, право на осигуряването на изпълнението след това на банково право, застраховането след това социално право и фискално право. Нашата работа е, е извършена заедно с юристи в Италия и в е, Германия. Кои са основните заключения до които стигнаха юристите в рамките на нашата асоция. Всъщност Валери Жискар Дестен излезе с един текст, който беше преведен на английски и на немски. От гледна точка на формата, смятаме, че търговското право в Европа създават проблеми от гледна точка на достъп и от гледна точка на, на разбираемостта, което създава затруднения между държавите членки и от гледна точка на субсидиарността и пропорционалността. Този принцип на субсидиарност и пропорционалност създава някои сериозни трудности и за това има нужда от единно европейско търговско право. От гледна точка на а, същината, 14 юристи изследваха тази материя. Изграждането на европейско търговско право на 60 години след подписването на договор от Рим остава като незавършена задача и създаването на едината валута не можа да помогне за преодоляване на разликите в търговското право. Има някои въпроси, които се споделят като компетентност между съюзи и държавите членки, както, например, правото за конкуренцията, което е изключително европейска компетентност. Всъщност има някои тенденции в Съюза. Насочваме към някои теми, които са изключително важни. Тук говоря за важният въпрос за регулацията на банките и за наблюдението на пазара и реструктурирането на, на държавната помощ и борбата срещу измамите. За съжаление, тези подчертани тенденции създават някои благоприятни възможности за еврофобия. Едно подходящо решение е да се търси европейско търговско право. Това може да се отрази върху електронната търговия и индустриалната собственост. И едно такова търговско право ще се отрази пряко върху ежедневната практика на стотици предприятия в Европа, включително и върху банките и застрахователните компании. Защото предприятията заявяват, че търговските права не са унифицирани, както е унифицирана валутата. От тук изграждането на, на търговски европейски кодекс, съгласно германските, италианските и френските юристи, остава като една важна задача. Какво можем да кажем по тази констатация? Какви са евентуално перспективите? Първото, е да се питам дали не се започне един изключително важен проект, който може да бъде задействан от парламента. Мисля за проекта за регламента за частните дружества в Европа. Това е в частта частно международно право. И още нещо. В бъдеще се мисля дали има нужда от национално търговско право, което затруднява някои е, решения в сферата на конкуренцията. От една страна, търговията използва една и съща валута, от друга страна, от гледна точка на търговското право, има доста празноти. За това, общо взето, повечето от държавите членки използват континенталното търговско право. Това са всъщност двете идеи, които а, предлагаме за дискусия. Не е ли добре сега да чрез един такъв кодекс да направим по-ясно и по-разбираемо изграждането на Европейския съюз, като улесним на предприятията и чрез съответните дигитални средства да улесним транспонирането на един такъв кодекс. Тук можем да опитаме да компилираме съответните норми от европейското право в един кодекс и след това в дългосрочен план следващата хипотеза, която която предвиждаме. След това си мислят за на близките региони до Европа, като държавите в Африка и ще бъде много добре за тях като пример да представят един кодекс за правата на предприятията на базата на едината валита, валута. И така ще лесним търговията с една и съща валута. И като разполагаме с единно търговско право. Всъщност, изграждането на Европейския съюз очаква това като задача, като функция. И мисля, че това е една от мечтите в Европа. Благодаря ти за вниманието. Uh, uh, Благодаря. Вашите колеги искат ли думата? Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да представим някои идеи на гражданското общество. Искам да добавя някои неща към което, това, което чухме от професор Дюпишо. А, спомняме си на кризата в Гърция във връзка с еврото през юли 2015 година беше взето решение да се помогне на тази държава. В този труден момент се опитахме да мобилизираме гражданското общество по отношение на задачата, която беше представена, за да се направи нещо в полза за Европа. Много често казваме, че Европа донесе мира между държавите членки. Но Всъщност, Значи, подобен пример на обединение в Германия и сега се опитваме през следващите години е, да, да, потикнати от случая с Брекзит, да се обединим специалистите, за да работят по един кодекс за търговия в Европа, като използваме едината валута. На тази база е добре да се представи единен търговски е, кодекс. Всъщност, бившият президент Валерий Жескар Дестан предложи някои тези идеи. Спомням си едно негово изказване, че трябва да се създаде фискален съюз. Това е на гледната точка и на, от гледна точка на логиката и математиката. Всъщност тези, които работят в Европа, са търговците и предприятията. Много е важно за тях да има една и съща среда, както от гледна точка на фиска, така и от гледна точка на търговското право. Благодаря, господин председателю. Аз искам да споделя нещо от гледна точка на малките предприятия в Европа и да ви обърна внимание на ежедневието на тези малки предприятия, след като са изправени пред един пазар, който е много по-голям и в бъдеще ще бъде още по-голям от това, което е в момента. Те нямат много екипи, юристи, които да им помагат. Те искат да развиват своите продукти, за да могат да достигнат до по-големия пазар, но в момента това на практика е напълно невъзможно. Не трябва да се имат предвид само големите многонационални предприятия, които имат достъп до световните пазари. Но всички малки предприятия, средни предприятия са тези, които допринасят за по-големия обем, не само големите предприятия. Тези предприятия обаче са оставени малко настрани. Да, много държави сега имат общата валута, еврото. Съответните държави са направили своя избор. Искат да се развиват в този периметър, в тази зона. Би било полезно за всички економики от еврогрупата, ако могат увеличат производството си, заетостта, създаването на богатство. Това е от полза за Европа. Нашите млади хора, когато участват в програмата Еразъм, която е голям успех, е, имат своите мечти, но когато се върнат и трябва да се сблъскат в действителността, обикновено са разочаровани. Ще е трудно да продължим при това положение да мечтаем за Европа. Затова трябва да имаме предвид правото, което засяга ежедневието на предприятията, създаващи на за... заетост и богатство. Необходимо е да се създадат условия за истинско економическо развитие. Надявам се, в крайна сметка, нашите економики да се сближат на базата на общата валута. Но а, сега дори под въпроса е поставено оцеляването на тази обща валута. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за презентациите, които направихте, уважаеми господа за това, че ни запознахте с този проект. Много логично е това, което казвате. Докато говорихте, си мислех за казаното от първия председател на Европейската комисия Холштайн, който в своята книга, книга написа, че за пръв път Европа се обединява не чрез сила, а чрез а, а, културните а, и а, духовни а, връзки и той обръща внимание в частност на правото. Искам да попитам колегите дали имат някакви коментари или въпроси. Госпожа Хаутала. Вчера ние слушахме също интересни презентации за важността на историята на правото, за да разберем какви са ограниченията, какви са възможностите в тази сфера. Какво бихте казали а, за основните пречки, като се обърнете и към историята на правото, за създаването на такъв европейски кодекс по търговско право? Благодаря ви за въпроса. Доколкото разбирам, това е утопия, която ви предлагаме, но това е, е утопия, която а, може да възроди интереса сред гражданите към Европа а, и да се обърне внимание на, не само на нормативната сфера. Вие с право посочихте важността на сравнителната история на правото. Следва се романо-германската традиция, свързана с кодифицирането, с организирани правила в областта на правото, които позволяват на гражданите и на предприятията да знаят какви са тези правила, и тези правила да са достъпни и ясни за всички. Може да ви изглежда интересно, че имаме обща валута, но нямаме общи правила за предприятията, че няма кодекс, който да разглежда търговски обмен между предприятията, което е нещо изключително важно. Несъмнено има разлики в правото, но има някои а, понятия, някои а, ценности, които са общи. Правото все пак е носител на ценности. Правото е елемент от а, културата на дадена страна, а, както и на Европейския съюз. И предприятията могат да гледат а, на Европейския съюз не като задължение, не като пречка, или както казват е, еврофобите, за това, че има твърде строги правила, свързани с етикирането и прочее, а да гледат на Европа като на един двигател на свободата и развитието. Да, ще има технически разговори, може да се обсъжда с колегите от Германия, от Италия, по разликите, които обаче са преодолими, според мен, и те могат да бъдат и кодифицирани. Това беше направено в Африка и сега никой в Африка не прави нищо без да се позове на нормите, така както са определени от Африканската организация за хармонизиране на правото. И за това аз обръщам внимание на тези въпроси. Председателят, е, имам още двама оратори. За съжаление трябва да сме кратки. Господин Лебретон има думата. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на Сдружение Анри Капитан и на колегата професор Дюпишон. Гледната им точка е интересна казват, че наличието на обща валута изисква и общ европейски кодекс по търговско право. Да, това е логично и аз приветствам ентусиазма, с който професор Дюпишо защити своята гледна точка, но аз имам по-различна гледна точка. И аз, може би, се числя в групата, която госп господин Дюпишо нарича еврофоби. Аз съм по-скоро е, суверениста. Не считате ли, че че не е правилно да се счита, че хората в Европа очакват по-засилена интеграция, по-засилено сближаване. Ние не искаме прекалено интегрирана Европа, поне това е моето впечатление. Може би тази организация ОХАДА е подходяща за Африка, но не и за нас. Когато професорът казва, че ще се случи Брексит, е, и че е, това е нещо много страшно. Аз е, считам, че трябва да се уважава решението и мисля, че не трябва да се насажда на хората искането за по-тясна интеграция. Господин Дюран има думата. Набързо, господин председател, бих искал да реагирам на казаното от господин Либретон, това, което беше казано по отношение на господин Дюпишо. А, вие бяхте а, дека на факултета, тогава, когато аз учих в а, университета. Но искам да кажа нещо на господин а, Любретон. Аз разбирам а, суверенизма. Вие сте юрист, аз стоикас. А, как можете да се представите как ще изглежда френското право, без римското право или без историята на Гърция в Европа? Когато визираме по-тесни неща, ние забравяме за историята на правото, но е изключително важно да се преподава тази история, защото не можем да разберем съвремето ни без да сме се запознали с историята, с европейската история. Тя трябва да бъде продължена. Тя е показала, че е позволила демокрация, мир и напредък във върховенството на закона това е първата ми бележка. На второ място аз споделям европейската мечта и аз приветствам вашия ентусиазъм, но искам да кажа нещо друго. Считате ли, че ние се намираме в вярното пространство да защитим европейското право? дали а, Франция и другите европейски държави не защитават в а, достатъчна степен а, тези достижения. Не само Франция имам предвид, но и останалите. Франция гледа на Брюксел а, и на Европа като нещо, където се водят а, битки и те се връщат от Брюксел а, с чувството на победители. И това не блокира ли логиката за изграждането на Европа или пък тази по-тясна визия за националните държави? Председателят, съжалявам, нямаме достатъчно време. Господин Либретон говори за суверенитет, но какво има предвид? Дали има предвид националната държава или суверенитета на Европейския съюз? Това също трябва да се конкретизира. Госпожо, вие също поискахте думата. Господин Дюрон ми взе думите от устата. Аз разбирам на какво почива пазара и че трябва да имаме предвид, че не всички купувачи имат същите права, защото това е свързано и с ценовите разлики. Аз съм част от гражданското общество и мисля, че а, има разлика между тези, които се занимават на повече ниво с тези въпроси, тези, които са професори, тези, които сме на място и работим. Например, има разлики в англосаксонската традиция и в френската традиция при закупуването на нещо. Например, ако купувача във Франция реши, че не му харесва дадено бижу, той има по-различни възможности. Никой не говори за колективните процедури. Те не са еднакви навсякъде, независимо дали сме суверенисти или не. Това трябва да се регулира. Това е жизненно важно за западния свят. Трябва все пак да говорим по тези въпроси. Така че трябва да се направи избор между римското право и британското, така ли? Председателят мисля, че нашите гости предизвикаха много разпален дебат в залата. Обеден съм, че този дебат ще бъде продължен в подходящ момент. Въпреки, че сега разполагахме с малко време, Имайте предвид, че това няма да е последната ни среща за обсъждане на тази мечта за Европа, която ни представихте тук. Благодаря ви аз, господин председател, и благодаря на всички. Merci beaucoup. Dear colleagues, Скъпи колеги, трябва да продължим Скъпи колеги, скъпи лектори, скъпи участници, започваме нашето изслушване за аспекти на международното публично право във връзка с наказателното преследване пред международна юрисдикция на престъпленията на Дейш спрямо жени и момичета поздравлявам с добре дошли на нашето общо изслушване, организирано от Комисията по правни въпроси съвместно с Комисията по правата на жените. Този въпрос е много важна тема с отражение а, и връзка с а, правата на човека ще обсъждаме а, престъпления, извършени на, престъпле... на престъпления, извършени в а, Сирия а, от а, Даиш, така наречената а, ислямска държава, спрямо жени и момичета. И преди да започна, искам да попитам дали някой възразява срещу присъствието на телевизията от канала Европа, която ще записва нашето изслушване. Когато говорим за наказателно преследване на престъпления срещу жени и момичета, искам да кажа, че това е тема, която вълнува комисията по правата на жените и приветствам с добре, дошлън, добре дошъл председателят на Комисията по правата на жените, господин Ножо Пимента Лопес. Тези теми касаят също така комисиите Либа и Дроа. Те са поканени също да присъстват на нашето изслушване и да участват в нашата дискусия, която надявам се ще е плодотворна. И не на последно място искам да поздравя с добре дошли на нашето изслушване една делегация от язиди от района, от региона на Синджа, които също ще гостуват на изслушването. Сега искам да дам думата на господин Пимента Лопес. Благодаря, скъпи гости, скъпи колеги. Мисля, че можем да започнем нашето изслушване. От името на Комисията по правата на жените – Искам да благодаря за доброто сътрудничество по тази теми. Ние сме си сътрудничили в миналото и с други комисии по теми подобни на унези, които ще обсъдим с вас по-късно. Имахме миналата година общо изслушване с комисиите СЕДЕ и ДРОА за положението на жените в зони на конфликти. струват, че ни се е чудесна възможност с оглед на международното положение и нарастващата радикализация в Близкия изток и в Северна Африка да обсъдим тази тема. Тя не засяга само Ислямска държава, а и други радикални групировки, като Ал-Нусра, например ако разгледаме международният контекст на въздействието на а, това движение а, върху Европа и а, връзката му с хуманитарната криза и мигрантската криза. Това е фонът на нашите очаквания от днешното изслушване – Темата е много сложна. Не е лесно да се подведат под отговорност а, извършителите на престъпления срещу жени и момичета. А, дали а, може да се намери начин а, да се подведат под отговорност, под международно или национално законодателство извършителите. Процесът на радикализация понякога е подкрепен от европейски или международни сили. Искаме да осветлим въпроса за тяхната отговорност. И сега а, искам да дам думата на председателя на Комисията по правни въпроси, който ще открие изслушването. Благодаря. Сега давам думата на господин Жером Дамтин. Той е изследовател от Женевската академия за международно хуманитарно право и хуманитарно право. Той също участва в Международният съд за Ливан. Там е старши съдия. Заповядайте. Медям за Уважаеми госпожи и господа депутати, първо искам да ви благодаря за поканата. Изпитвам тъга, като говорим по тази тема днес, за жените и момичета, които страдат в Сирия, и в Северна Африка. И районите, които са под властта на Даеш. Много е важно в Европа да се потърси една последователна политика, за да се постави край на тези престъпления. Поздравявам форума в Европейският парламент, който е посветен на тази тема днес срещу страданията на жените и момичетата. От гледна точка на конституционалното право а, а, се изисква <clears throat> прилагане на международното право, а, включително и подробностите около закрилата и защитата на жените и момичетата. Искам да поставя два въпроса, които са свързани един с друга, които са важни и за дефиниране на рамката на намеса. Защо да, да, да преследваме тези престъпления? Това са терористически организации, които а, вредят на всички лица, без оглед на религия, християни, а, евреи, язиди. Много е важно да намерим начин за защита на жените и момичета, като имаме предвид е, сериозността и тежестта на насилието, като имаме предвид е, уязвимостта на, жените и момичетата и да е, въведем понятието за сериозни и тежки престъпления пред Международният наказателен съд. Може ли да говорите по-бавно, господине, казва председателят, заради превода? Дали можем да запазим петте следни приоритета? дали можем да инкриминираме всички форми на насилие. Второ, дали може да се въведе политиката на, на, на разследване по този вид престъпление. На трето място да се потърсят мерки за подкрепа и психологическа помощ на жертвите. Може би е добре да се създаде съответен фонд за на този вид престъпление, също времено да се наберат специалисти, които да се занимават с закрила. Вторият въпрос, който искам да разгледам, е във връзка с организацията Даеш или ИДИЛ. Да. Той се състои а, от а, терористични организации, като Ал-Каида, Ел-Нусра и други варианти, като Боко Харам в Нигерия. Явно е, че политиката за сега все още не е в състояние да отсъди достатъчно силно тези престъпления. За това има нужда да обединим своите усилия. Има <clears throat> резолюция <clears throat> на съвета за сигурност, която беше прията с единочно, с което съвета за сигурност иска на координация между държавите членки във връзка с актовете на тероризъм и премахването на, на зоните, на, на, на присъствието на Даеш в някои зони. По някой път а, а, а, наказателната политика е а, малко непоследователно. Затова си позволявам да повдигна този въпрос за международната наказателна отговорност е, и съответно преследва, което изисква на подобряване на международната наказателно-правна система. И <clears throat> за тази цел има нужда от достатъчен баланс между политиците. Накрая от гледна точка на транснационалния характер на някои организации, като Даеш, заплахата, която представляват за всички предприятия и държави, оправдават съответните мерки, които предлагам. Това са всъщност двете теми, които исках да споделя с вас. Дали международната общност заедно с Европа ще може в публичното на международно право да преследва и накаже престъпленията, извършени от Даеш. Защото доста често международната общност в правен аспект е доста бавна, когато трябва да се реагира на такива престъпления на терористите, било в Ирак или в Сирия. В този контекст е, Международният наказателен съд е, <clears throat> трябва да упражни своята е, почти универсална юрисдикция срещу престъпления, които заплашват живота и на хората и мира в света. Това се отнася за Сирия и Либия, на Сирието трябва да се приравнява на военно престъпление и включително и другите <clears throat> наранявания на жените и момичетата. Трябва да помогнем и на, на свидетелите пред съда. През 2014 година прокуратурата въведе съответният принцип за преследване. И когато е необходимо а, а, сезиране на Международният наказателен съд за престъпленията на Даеш срещу жените и момичетата. За това трябва да разгледаме внимателно на, на предложението. В някои сфери пари в на политическата сфера има съответна компетентност на Международният наказателен съд за този вид престъпления. Добре е да се припомни, че, че тази компетентност не е ограничена географски във връзка срещу престъпленията военните престъпления и престъпленията срещу човечеството. Въпреки, че нито една от държавите, където действа Даеш, не е ратифицирала статута на Международният наказателен съд. И може би на този съд трябва да се сезира в рамките на решението на ООН, което цитирах преди малко. За да може пред Международният наказателен съд да се преследват тези престъпления, извършени от международни организации на територията на няколко държави. А от гледна точка на компетентността има някои по-сложни въпроси. Става дума брега на за Кот Дувар, Нигерия, Либия, Сирия. На, всъщност, на, на, съдът за престъпленията в Югославия а, на, трябваше 20 години да разглежда престъпленията там. А тук става дума за много по-широко мащабна война. И сега, дали е разумно да се възложи съответната функция на този съд е, за преследване на, на престъпленията на организации като Даеш. Може би е добре тук да се пренесе дейността на този съд в съответните камери, които са установени в държавите, които избрах. Една последователна стратегия ще ни даде възможност да реализираме тази, това преследване. Мисля, че съдът може да се сезира за такъв вид престъпления. За сега все още не, не сме свидетели на подобно решение, тъй като иерархията в терористичните организации е доста неясна. А няма никакво съмнение, че тези престъпления влизат в компетентността на, на Международният наказателен съд. И така, ще е, запълним значителният институционален дефицит е, в тази сфера в момента. Всъщност терористичните организации на Дайс вече са квалифицирани като военни престъпления. Имат доста терористични актове, които са влезли в тази категория. Достатъчно за атентатите в Белгия и в други държави, за да се приравнят тези престъпления на престъпления срещу човечеството. Добре е, че тези, а, а, добре, тези терористични актове, на които са търговска марка на Даеш, да се приравнят на военни престъпления срещу човечеството. Може би една такава идея би трябвало да мине през ОНЕ и да бъде одобрена там, както беше във връзка с трибуналите за Сиера Леоне. И в крайна сметка се надявам, че международната общност ще успее да се договори по някакъв начин с Башар Асад и да спре факторите за развитие на подобни събития. В този контекст мисля, че може да се използва глава 7 от хартата на ООН и да се учреди един международен съд от съвета за сигурност за такъв вид престъпления срещу жените и децата, както и за актовете на, на тероризъм, всичко това ще има международно измерение и ще бъде а, начало в борбата срещу престъпността и сексуалните престъпления. По този начин ще успеем да повишим ефикасността и на Международният наказателен съд с определянето на съответни съди, съди за разследване на този вид престъпления. Защото в момента там има ограничен списък с постоянни съдии. Добре, е по този начин да подкрепим международната система за наказателно право. Добре е да се помисли за устав на един постоянен международен съд за терористичните представления. Някои държави не бързат да действат в тази сфера, но ми се струва, че е добре в Европейския съюз да поставим началото на, е, на такава инициатива, защото Даеш заплашва мира в Близки изток, Африка и други региони. Тук има предвид най-вече престъпленията, извършени срещу жените и момичетата. Благодаря, господин пред... господине, за интересното изказване. Сега ще чуем доктор Кристин Камбел, който е главен следовател по един проект, който е финансиран от Европейския, от Съвета на Европа. В този проект се разследват случаите на сексуално насилие в зони на конфликта и беше използвана като свидетелство в съда срещу престъпленията в бивша Югославия. Много благодаря. Тези перспективи върху международното законодателство, което ще ви представя, са изводи от опита на Международния трибунал за бивша Югославия. И ще обобщя два основни урока от е, наказателното преследване на престъпления въз основа на пола и сексуално насилие а, именно нуждата от е, най-добра практика в наказателното преследване и на второ място важността от обвързване на международната наказателна отговорност и след конфликтните процеси. Нека да се спра на основните предизвикателства пред намирането на най-добри практики в наказателното преследване. Тук се блъскваме с пет основни проблема – за да постигнем разработването на така наречените най-добри практики. Както колегата ми спомена, трябва да се използват резултатите от разследването както на национално, така и международно ниво. И уроците, които сме научили от опита на Международният трибунал, е, че има ограничения за разследващата комисия но въпреки това резултатите са важни за последващото разследване. А, потенциалната важност и значимост на Международна комисия за разследвания и по-ограничените разследвания в националните юрисдикции трябва да бъдат разследвани с оглед на тяхното въздействие върху последващи разследвания. Вторият, второто предизвикателство е свързано с материално-правни и проблеми, свързани с доказателствата. В обичайното наказателно право има клаузи, свързани с престъпления, свързани с престъпления срещу пола и не е много вероятно по материално-правни клаузи да бъдат преследвани и престъплени въз основа на, пода, на пола. Ако вземем основното престъпление, например геноцид, основно престъпление, ще видим, че по полов признак няма групи, които са особено защитени. От друга гледна точка, престъпленията срещу човечеството включват и престъпления срещу жени, но според обичайното право, а, жените са група, а, която а, бива защитена. Имаме и нарушение на а, правото в а, въоръжени конфликти. А, но те не се прилагат еднакво в всички региони засегнати от конфликта, защото не е ясна границата между техния национален и международен аспект. И изискванията към доказателствата не се прилагат по един и същи начин и те не са едни и същи. Виждаме също така, че отговорността се разбира по различен начин. Като, например, нужно е да има систематични изнасилвания, за да бъде признато това за доказателство за отговорност. И са нужни а, допълнителни доказателства, за да се а, признаят доказателства, извършени от по-низко поставени в иерархията извършители. А, по въпроса за незаконността а, и обхващането на различни модели на незаконност. А, трудно се обхващат различните модели на престъпления, свързани с а, пола. И а, тук а, има. А, трудно се, да се намери връзка между сексуално насилие и други престъпления възоснова на пола. Така че трябва да има едно по-широко разбиране за модела на незаконност. Без този подход към обхващането на моделите на незаконност, трудно могат да се характеризират точно престъпленията и да бъде потърсена отговорност за всякакви подобни престъпления. Също така не може да се търси пряка отговорност от извършителите в сравнение с заповед от по-висше ниво. Има както други групи от жертви, така и други извършители, но това не оправдава освобождаването от отговорност или нетърсенето на отговорност за това. Така че от друга страна има и международни паречки. Следващият проблем е свързан с стереотипи, свързани с пола и погрешни схващания. Такова схващане е, например, е, че а, трябва престъплението в основа на пола да бъде систематично, за да бъде признато за международно значимо престъпление. А, жертвите са обхванати а, и са, освен това тези престъпления са стигматизирани. Вярва се, че международното право а, не може да се възпроизвежда на национално ниво. Има и институционални пречки. А, пречки както за разследването, така и заради институциите. А, тук а, това е въпрос а, на компетентност, а, недостатъчна ангажираност и невъзможност за разработване на адекватни политики, които да обхващат всички сектори от правната система, които се занимават с подобен народ престъпления. Има и втора група предизвикателства. Те а, касаят а, връзката между а, международната наказателна отговорност и след а, конфликтните процеси. Те са част от постигането на справедливост в следконфликтните процеси. Как международните наказателни процеси могат да бъдат обвързани с националното наказателно преследване. В бивша Югославия, например, всички процеси, свързани с сексуални престъпления, показаха, че трябва да има връзка между международното и националното преследване на престъпления срещу жени. Международно, по международното законодателство могат да бъдат преследвани само индивидуални а, лица. И за това трябва да има връзка с а, националните разследващи органи. А, това показва и нуждата от а, интегриране на наказателното преследване с процесите на помирение след конфликта. Това показва и нашият опит в бивша Югославия. Имаше значителна промяна след постигането на тази връзка и това промени ситуацията в бивша Югославия. Ако твърдим, че преследваме сексуално мотивирани престъпления, трябва да включим и политики, свързани с жените в следконфликтните процеси. Трябва да има политики, които защитават жертвите на практика. В този смисъл международното наказателно преследване по-рядко носи справедливост на пострадалите групи и по-скоро пречи на процеса на помирение. Наказателното преследване трябва да включва жертвите и трябва да предлага по-широк контекст а, на извършеното престъпление. Например, включването в политиките за постигане на справедливост по-скоро навреди в бивша Югославия на пострадалите жени. Така че предизвикателството е как да се интегрират тези политики в защита на жертвите в процеса на помирение. В националните юрисдикции трябва да бъдат включени нови процедури за разследване и наказателно преследване. Също така трябва да се обвържат международното и националното ниво в обща рамка. Трябва да бъдат предложени обещетения и а, психосоциална помощ за жертвите. Така че ни е нужна една двойствена стратегия за международната наказателна отговорност. От една страна е нужна правна рамка, която да включва най-добрите практики в наказателното преследване. А, трябва да има връзка между а, гражданското и а, наказателното преследване. А, трябва да има връзка с националното а, разследване и националното преследване. всяка правна рамка трябва да съдържа най-малко 7 елемента. Първо, разработването на елементи на престъплението, видове отговорност и стандарти за доказателствата. Трябва да има а, контекст на обвинението. А, трябва самото престъпление да бъде поставено в а, а, контекста на модели на подобни престъпления. Също така, свидетели от мъжки и женски пол трябва да имат равен достъп до а, разследването. И последните а, принципи, на които искам да ви обърна внимание, а, касаят рамка а, за периода след а, конфликти. А, е, трябва да има интегриране на международното и националното ниво като предпоставка за успеха. Трябва да се оценят пропуските в разпоредбите на международно и на национално ниво и тук европейското законодателство е от особено значение. Трябва да бъдат интегрирани а, гражданските и наказателно-правните отговорности а, на национално и международно ниво а, и да бъде ясно как те се отнасят а, до извършителите. А, изключително важна е подкрепата а, от материално и от морално естество – имаме международни преследвания, които често водят до почти никакви последици, както за извършителите, така и за жертвите. Т.е. те не се прилагат на практика. Благодаря за вашето много интересно представене. Сега Искам да поканя господин Седрик Райнхард от университета в Утрехт. Той ще говори за отговорността на недържавни извършители е, от гледна точка на националното хуманитарно право, на международното. Благодаря ви. Вече беше казано нещо за отговорността в международните наказателни съдилища. Аз ще говоря за альтернативните механизми за търсене на отговорност. Ще се спре на въпроса за наказателната отговорност пред национални съдилища или пък пред съдилищата на държавите, членки на Европейския съюз. След това ще разгледам въпроса за компенсациите а и делата пред националните съдилища и пред тези в Европейския съюз. Ще се спре на административните санкции, които се предприемат срещу предвърженици на Ислямска държава. Също ще се спре на отговорността на държавата, тъй като държавата също има отговорност за допуснати нарушения. Ще започна с това дали международното хуманитарно право е обвързващо и каква е връзката му с законите, свързани с преследване на военни престъпления. И дали военните групировки са задължени да спазват закона. Да, те са задължени съгласно член 3 на Женевската конвенция, както държавата, така и не държавните въоръжени групировки трябва да спазват законите. Държавите, въоръжените групи са обвързани от международното хуманитарно право правителството, както и въоръжените групи, носят отговорност на, за случилото се на бойното поле. Друг въпрос е въпроса за съгласието. За да се организира такава обвързаност с международното хуманитарно право и Даеш не е дал такова съгласие. Тези правила са посочени в Женевската конвенция и в обичайното право, но те <clears throat> могат и да не са валидни за ислямска държава. Затова трябва да се постигне съгласието на подобни въоръжени групи чрез други средства. Има една неправителствена организация, наречена Женива Кол, която се опитва а, да накара а, тези групи да се обвържат с а, писмени едностранни декларации, а, че ще спазват правата на жените и момичетата, например. А, те са постигнали известен успех, както в Сирия, така и, и в рамките на въоръжените кюрдски сили. Тази НПО е говорила и с други групи, но за сега не е постигнала подписването на подобни декларации все още не е достигнала до Даеш. Когато говорим за спазване на международното хуманитарно право, трябва да бъдем убедени, че става дума не само за закони, че това са принципи, които са залегнали в тяхната култура. Талибавните преди време приеха свой кодекс на поведение в това отношение. Дали това е цяло отговаря на нормите на международното хуманитарно право е друг въпрос. Но има правна опасност, когато се ангажираме с военни групировки. Има риск от преследване в съответните държави, когато се говори с въоръжените групи. Често ви обвиняват, че се свързвате и помагате на терористи. Това са опасностите. Може би трябва да се допусне НПО да си вършат работата. На следващия слайд относно наказателната отговорност пред националните съдилища. Ние знаем, че съдилищата не винаги могат да са достатъчно действени при преследването на престъпления, за които говорим днес. Може да се обърнем към вече установените закони, утвърдените съдилища, каквито съществуват в Европа. Не знае дали сте запознати с Центъра за наказателно преследване. Според него това е най-жизнеспособният начин за търсене на отговорност докато се създаде, да речеме, един специализиран съд, както беше предложено от първия оратор. Но кои съдилища ще упражняват юрисдикция върху собствените си граждани, както и тези на трети държави? Що се отнася до принципа на националност, ние считаме, че има доста, доста граждани от Европейския съюз, които се борят на страната на, на ИДИЛ и вече са повдигнати обвинения към някои от тях, но те са свързани с подкрепа за терористи, за извършени убийства и прочие, но тук не са обхванали ти е, сексуалните престъпления. Както вече казах, съдилищата могат да упражняват е, универсална юрисдикция няма да има териториална връзка. В зависимост от тежестта на престъплението, сексуалните престъпления е много сериозно, са много сериозни по своето естество. Държавите от Европейския съюз а, не изискват а, териториално присъствие, изискват териториалното присъствие на извършителят, но обикновено тези хора са избягали в чужбина или са някъде другаде. Някои се връщат сега благодарение на миграционните потоци. Други може да са кандидатствали дори за обежаще, Имиграционните власти може би първо трябва да откажат признаване съгласно първи член точка F от Женевската конвенция, е, но това не винаги се случва. Най-добрата практика е през, от Германия през 2015 година бяха предадени много доказателства, свързани с извършени престъпления в Сирия. Аз не съм запознат с детайлите, но знам, че са повдигнати обвинения и за сексуално насилие. Необходимо е да се засили сътрудничеството между иммиграционните власти и да настоявате да се обърне специално внимание на сексуалното насилие. Знаем, че разследващите не могат да пътуват свободно до Сирия, отказва им се достъп до Сирия, за да извършат разследванията си. и за това трябва да се разчита на доказателства, събрани от лица, които се намират извън Сирия. Германия или Нидерландия са раздали листовки приканвайки засегнатите от подобни престъпления лица да дадат доброволна информация. Трябва да се подпомогнат тези, които се борят срещу на сексуалното насилие в региона. Също и от ООН беше отправен призик за размяна на повече информация между отговорните а, фактори. На следващо място за исковете, които се предявяват пред а, а, националните съделища и компенсацията а, на жертвите Зная, че в Международния наказателен съд се търси такива компенсации, но искам да посоча, че има смисъл да се извършват разследвания за случаи на непозволено увреждане, да се обърнат към граждански съд засегнатите лица. Има проблеми, но те могат да се преодолеят. Има държави от Европейския съюз, които използват понятието съд по необходимост. Това може да се използва при изключителни случаи. Например, няма да се изисква присъствието на извършителя, а само присъствието на жертвата. Един палестински пострада от режима на Кадафи в холандски съд е получил материално обещетение с помощта на НПО. Но въпросът е как реално да се изпълни това съдебно решение и трябва да ви кажа, че в случая, който цитирах, не бяха отпуснати тези средства има някои прецеденти, свързани с преследването на сексуално насилие и повдигането на обвинения пред съда за непозволено увреждане. В тези случаи са дадени много съществени парични компенсации на жертвите. Нека да се обърна сега към въпроса за административните санкции. Те съществуват от 1999 година санкции срещу Алкайда, забрана за пътуване, отнемане на паспорта, също замразяване на активите на съответната територия. Освен това, има решение на ООН и от септември тази година Европейския съюз също прие регламента, обръщаща внимание също и на въпросите на, сексуално, на сексуалното насилване, принудителни женитби, сексуално робство и прочие. Сега предизвикателството е да се направи списък на онези лица, които са извършители на актове на социално насилие, а не само да имаме списъци за тези, които участват в терористична дейност. Относно отговорността на държавата. Знаем, че ислямска държава, въпреки че се нарича държава, не е държава в истинския смисъл но хората, които подпомагат Ислямска държава, трябва да са наясно с това, че средствата, които осигуряват, могат да се използват и в случаи за извършване на социално, сексуално насилие. Независимата комисия за Сирия наблюдава, че Сирия и Ирак не са направили достатъчно, а, за да а, се противопоставят на ислямска държава. Предимството да се потърси отговорност на държава е, че е ясно коя ви е целта, но това може да стане, ако се отвърне имунитета на държавата. защото има случаи, когато хора, които са били пострадали от действия на Даеш, не съдят Даеш, а държавата Сирия. Ние не знаем дали в Европа ни е необходимо подобно законодателство. И в заключение, тъй като ми изтича времето, Универсалната юрисдикция може да бъде укрепена, прокурорите, миграционните власти могат да се сътрудничат в по-голяма степен, целеви санкции а, трябва да включват също и случаите а, на сексуално насилие. Председателят, благодаря ви. Това беше много интересна презентация. Сега с а, позволение на съпредседателят ми, аз ще говоря от името на присъстващите тук. Преди сега да ви дам думата, уважаеми депутати, искам да попитам на дали гостите ни от езитското младсенство биха искали да отправят кратко послание към членовете на Европейския парламент, които присъстват в тази зала. Доколкото разбирам, трябва оратора да е жена, но ако вие имате послание, разбира се, имате думата. Благодаря, господин председател. От името на делегацията от язидите се казвам Мюза Динай и работя по проблема с язидските жени и момичета. Работя в една немска организация и от време на време съм в Ирак. Вчера дойдох по покана на, на нашата група за приятелство с язидите. Сред нашата делегация от 60 души има някои от тях жертви, пет смели жени, които са били пленници на идил. И момичето до мен е била 20 месеца пленник на идил. Местото е било убито. А малките и братя са били отвлечени в различни лагери на Даеше. и по време на бягството си поради минно поле е загубила лявото си око. Проблемът с язитските жени е огромен. Благодаря за изказването. Ясно е, че Ирак и Сирия отговарят за този проблем, тъй като в момента има около 3000 жени и деца, пленници на ИДИЛ. Ако прегледате правото на Ирак, няма да намерите нито една разпоредба, която може да накаже тези лица. Аз съм лекар по професия, не съм юрист. В този контекст на това право санкцията е само 6 месеца. А ако заяви, че се е оженил, санкцията отпада. Така стоят нещата в ислямското право. За сега няма действия от международната общност, Международният наказателен съд, да се потърси отговорност срещу престъпленията срещу язидите. Тези хора рискуват живота си ежедневно и е крайно време да се предприемат мерки за санкции срещу извършителите. Мисля, че е добре в международно право да се предвидат специални разпоредби за деца. Момичета малки деца, които са изнесилени от хората на Идил. Аз произлизам от едно селско общество. Има свидетели, които със собствените си очи са видяли как повече от 400 души са били убити. Този свидетел загубил всички членове на своето семейство. Един въпрос към международната общност, ако очаквате Ирак да се присъедини към правилата на международната общност, Ирак няма да направи това, защото ислямът се противопоставя на престъпленията, извършвани от ИДИЛ. Миналата година 3000 жени в Талафа, няколко километра по-далеч от иракските войски. Беше необходим само един час, но иракската армия не направи нищо, въпреки че ставаше дума за само един час. Другото, което е опасно, е, че когато освободят на някои села и градове, някои от тези войници се отнасят към жените и момичетата като собственост и ги отвличат. И за сега няма случаи на освобождаване на жени. Благодаря. Uh, thank you as well. I... Благодаря. Надявам се, че е, изслушването днес е, ще ви даде някои надежди. Опитваме се да намерим е, правни начини за санкциониране на подобни престъпления. Вярно е, че подхождаме малко легалистично езикът ни е език на юристи. Виждам, че госпожа Халтова иска думата. Благодаря, господин председател. Думите не стигат да изразят нашата солидарност и съчувствие към жертвите на такива престъпления. Да, Надя, Мурат е, е една от кандидатките за наградата Сахаров. Работи се по създаването на една група с, е, за приятелство с язидите. Е, няколко въпроса към трите правни специалисти, които чухме преди малко, тъй като Европейския парламент е в състояние, би могъл да бъде в състояние да поиска някои от нещата, които посочихте. Може ли да резюмирате, кои според вас са най-важните неща, които би могъл да направи парламента в рамките на международното право, за да се прекрати тази безнаказаност? Да, споменахте универсалната юрисдикция, но там се изисква териториално присъствие на извършителите – да, казахте работа с иммиграционните власти и връзка с прокуратурата. Има на една мрежа Евроюст за разследване на тежки трансгранични престъпления. Дали това може да се направи? Има ли други неща? И последният ми въпрос. Може би знаете, че някъде около 100 депутати от парламента са писали на върховния представител госпожа Монгарини с молба да, се, да вземе позиция по престъпленията срещу язидите. Има някои други органи и държави членки, за сега на госпожа Могарини е все още не отговорил на нашето писмо. Благодаря на, на, на Глобалният център за правосъдие за отличната работа. Ясно е, че трябва да се направи нещо по този проблем, за да могат държавите да поемат своите отговорности и задължения. Няколко въпроса от съпредседателята. Няколко въпроса, колеги. Два въпроса. Към а, ораторите преди малко. Искам а, преди това да изразя моята солидарност с а, колегата от а, язидите, който говори за страданията и жертвите Според нас на това, което става в Ирак, може да се нарече геноцид. Един въпрос за доверието към Международният наказателен съд и неговите способности. Как оценявате легитимността и доверието към един такъв съд? През август. Мисля, че беше това 20 години след конфликта в Югославия и 10 години след като Милошевич беше извършил престъпления в конфликтните зони. се забелява за силно външно влияние – как може да отнесете този случай към радикализацията на външните сили в момента? Един втори въпрос. В вашите изказвания имаше акцента върху проблема как прав, правно да се дефинира ролята на извършителите от гледна точка на отговорността. Като имаме предвид тези трудности, каква отговорност може да се потърси от международната общност? Имаше няколко думи по последният акцент в последното изказване за това а, а, как да действаме срещу онези, които финансово подкрепят подобни организации. Ролята, която е била изиграна от при създаването на Талибан. Още в миналото. Нямах предвид на кризата с беженците, но проблемът с радикализацията е свързан с факта, че има терористи, които пристигат в Европа като част от беженската вълна. Някои престъпни организации се възползват от пристигането на беженците в Европа. За сега нямаме конкретни факти и конкретни случаи за това, което твърдя. Но мога да кажа, че онези, които извършиха ужасните атентати в Европа, не са минали през Средиземно море. Пристигнали са много по-рано и в други при други обстоятелства. Това са нашите въпроси. Е, мерси, мерси. Благодаря, господин председател. Трудно е да намеря думи след казаното, което беше толкова затрогващо. Нямам думи на отеха. Трябва всичко да направим, за да не допускаме подобни престъпления. Наказанията, преследването. Знаем, че отнема дълго време и идва прекалено късно възмездието. Но това не означава, че трябва да стоим безучастни, а трябва да намерим начина да налагаме тези наказания и да може да се постигне правосъдие, справедливост за пострадалите. Считам, че трябва да следваме пътя, който ви очертахте, за да има международен съд. Беше приведен пример за сътрудничество между иммиграционните власти и съдебните власти в Германия. Не зная дали сте констатирали подобно сътрудничество в други държави членки. В какво се състои това сътрудничество? Дали става дума за налагане на наказания за престъпления, извършени в тази държава, или за престъпления, извършени другаде. Благодаря. Мога ли да помоля нашите уважаеми гости да отговорят и да бъдат кратки, защото не разполагаме вече с много време? Uh, Ще започна с uh, последния въпрос за сътрудничеството между иммиграционните и съдебните и разследващите власти. А, казах, че в Германия и в Холандия съществуват такива добри практики. Сигурно и на, го има и на друго място. А, но а, ще се позова на член 1F по силата на този член може да бъде отказано обежище, ако а, кандидатът представлява опасност за обществената сигурност или участва в а, а, въоръжени а, групировки. А, разбира се, че а, тук е трудно да се докаже, че е извършено престъпление в а, различна държава, Ирак или Сирия. Може би да има извършители на сексуални престъпления, които действително са сред потока търсещи обежище. Може да има престъпни групировки, които са сред мигрантите. Много е трудно да се идентифицират извършителите на сексуално насилие. Действително трябва да апелираме към държавите членки и да подобрят своето сътрудничество между разследващите органи и миграционните власти. Неправителствените организации също могат да подкрепят този процес имаше въпрос за легитимността и дали а, западни а, съдилища упражняват един вид а, империализъм, а, преследвайки престъпления, извършени на друга територия. Може би трябва да се изчака краят на конфликта, ако това не се направи. Така че е по-добре да се търси трета юрисдикция, която да преследва тези престъпления. Действително, трябва да се предприемат мерки срещу подкрепещите а, терористични организации. А, може да има финансов а, подкрепа не само за тероризма като цяло, а и специално за извършването на а, сексуални престъпления. Аз искам да кажа следното. ще привлека вниманието а, ви върху предложението за универсална юрисдикция. Тук може да се намери връзка с а, други а, престъпления в Европейския съюз. А, и там а, нямаше успешно наказателно преследване. Например, в Германия имаше подобен случай, свързан с Конго. Тези престъпления много трудно се разследват в националното, национални съдилища, защото липсва експертно познание, липсват доказателства, липсва капацитет на разследващите и на обвинението това не е аргумент да не се преследват е, тези престъпления, а да бъдем е, внимателни, е, че може подобни опити да не бъдат ефективни. Всъщност, Международният трибунал за бивша Югославия беше а, създаден по време на въоръжения конфликт. Така че, ако Европейският съюз иска да тръгне по подобен път, а, може да действа сега. А, и да упражнява натиск върху международната общественост. И накрая, ако това са основополагащи престъпления, а, не бива да разглеждаме а, сексуално мотивираните а, престъпления и насилие а, като свързани единствено с тероризма и международното наказателно право трябва да опише същността на тези престъпления, които не са свързани само с фундаментализъм и тероризъм, а, а с опазване на основни човешки права по време на конфликт. Това е доста по-добро правно основание за разработване на стратегия за справяне и преследване на с подобни престъпления. Разбира се, няма как а, да изразим а, а, мъката, която а, са изпитали жертвите. Международното правосъдие не е достатъчно ефикасна, трябва да се подобрят процедурите, трябва да се извлекат полки от миналото, от а, трибуналите, които имаше за бивша Югославия, за Руанда, Процедурите са много дълги на национално равнище. Например, да се докаже един случай на геноцид в Белгия, това отнема много време. Необходимо е тези процедури да бъдат рационализирани. Сега е един процес трае 3-4 години. Въпросът за легитимността е сложен. Имаме доста амбициозна визия за международното правосъдие и считаме, че това ще допринесе за националното помирение. Работата на съда е да съди, а не да реализира програми, които отиват твърде далече от компетенциите и правомощията на съда. Но е необходимо да се раздава правосъдие. Никой не си беше мислил а, преди, че Караджич, Младич и прочие ще бъдат изправени пред съда. Но вече това е ясно. Има структури, има развитие, има развитие на гражданското общество, което не съществува в други страни. Например, вземете за пример а, Ливан. Унези, които са участвали в гражданската война, продължават да са там – Необходимо е да се засили доверието към международното правосъдие, което а, може да се постигне, ако а, международното правосъдие бъде много по-ефикасно. Благодаря за отговорите. Благодаря ви за а, вашето присъствие тук, уважаеми лектори. Мисля, че вашите представени информацията беше изключително полезна за всички присъстващи. Искам да благодаря и на езическата делегация за тяхното гостуване. Надявам се, че ще излезете от тази зала поне с усещането, че Европейският съюз е на ваша страна и ще се опита да постигне справедливост и да накаже извършителите на престъпленията срещу вас. Благодаря на всички.